Ladies and gentlemen, please. Дами и господа, ако обичате, заемете местата си. Yeah. Because we have to proceed, we are 10 minutes. Закъсняваме вече 10 минути. Committees. След нас има и други комисии, които трябва да проведат учредителните си събрания. I declare the meeting open. Обявявам заседанието за открито. Искам да ви припомня, че целта на това заседание е да учреди бюро на комисията, като избере председател и четирима заместник председатели по правило 104 от процедурния правилник. Първо ще изберем председателя и след това заместник председателите под председателството вече на новоизбрания председател. Искам да ви информирам, че съм уведомен за следните заместници, които ще гласуват, ще ги изчита. So, for, uh, Mr. На мястото на Ларс Адакносон, госпожа Суица, Мишел Алиомари, Филип Жуван. Сеза Луис де Грандес Паскал will replace him. For Ramona Manescu will be Maria Gabriel. For Jaromir Штетина... Ярмир Штетина е тук. There will be Renate Zomer, then Fornike, Fornike. За Нико Сандролакис, Милтус Киркос. Мистер Ричард Ховит is not here, so... Отсъства. He will be replaced by... За това на негово място Нина Гелик. Then Mr. Boris Zala will be replaced by Ishvan Wiheli. Uh, Mr. Joachim Starbati will be replaced by Marek Jurek. Ivo Weigel will be replaced by Anneli Yatenmaki. Pablo Iglesias. Пабло Иглесиас, Торион, Мари Крисин Вържия. And Ulrike Luna Луначек от Шолтес. So, I will now ask... И така, обръщам се към секретарията. Моля да проверите дали имаме кворум, за да можем да гласуваме. Да, така е, имаме. По правило 208. Формата е на формата е една четвърт от нашите членове. Това означава 18 члена. Нашата комисия кворум има. Моля сега за предложение за председател на комисията. Искам да ви припомня, че кандидатът трябва да бъде номиниран от политическа група или от 5% от членовете на комисията. Четирима означава това. Виждам, че групата на НП е посочила Елбър Брок за председател на Комисията по външни работи. Обръщам се към господин Брок. Съгласен ли сте да бъдете предложен? Благодаря на групата за номинирането. Like no... Подобно всяка една демокрация, тук няма избор. Кандидатът отговаря на условията. Господин Старбати е тук, доколкото разбирам. Кандидатът е пълноправен член и е подписал декларация за финансови интереси. Има ли други кандидатури? Няма други кандидатури. И сега ще изберем председател на комисията с ръкопляскане. So who is in favor of Mr. Brock? Кой е за? Well, as you see, you know, Mr. Brock... Както виждате, господин Брок бе избран единодушно. Затова, господин Брок, може да вземете председателското място и да продължим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 Уважаеми колеги, бих искал да ви благодаря Надявам се, следващите две години и половина да продължим да си сътрудничим, да работим колегиално. Разбира се, че ще има различни становища, но последните години винаги сме показвали, че можем да строим мостове помежду си и да стигаме до консенсус с мнозинство. Надявам се така и да продължим да работим, особено в светлината на критичната ситуация, в която се намираме в световен план. Сега продължавам нататък към избор на заместник-председатели на нашата комисия. Имаме кандидати за първи заместник-председател. Кои са тези кандидати? А, ето тук написано ми е. Екаре подава Легутко като кандидат за първи заместник-председател. Има ли други предложения? Няма. Господин Легутко е пълноправен член на нашата комисия и е подал декларация за финансов интерес. Това означава, че е изпълнил условията, няма други кандидати за тази позиция. Може би да гласуваме или по процедурен въпрос искам аз да взема думата. Господин Легутко, господин Легутко, искате ли да приемете кандидатурата за първи заместник-председател? Да. Както каза, групата ЕКАРЕ предложи господин Легутко. За, ако искате нещо друго да кажете, господин Танък, кажете. Не, допълнително иска да кажа, че някой от групата го предлага. Всъщност трябваше някой от нас да го направи. Всяка група предлага своя кандидат, а не вие да го кажете. Трябва да кажа, че много държа на господин Легутко и затова исках да го предложа. Той беше сенатор от Польша, той е ръководител на тяхната национална делегация, заместник председател на нашата група, Пет години е бил член на тази комисия, така че той наистина е високо квалифициран за вземане на този този пост. ЕКРС, с голяма гордост всъщност предлага неговата кандидатура за първи заместник-председател на Комисията по външни работи на Европейския парламент. Е, господин Танък, аз е, направих така, както направи господин Пашко преди мен. Казах, Екаре номинира. Е, хубаво и така можем да работим, както предлагате вие. Няма други кандидатури. Условията са изпълнени. Можем да гласуваме с ръкопляскане. Кой е за? The floor has Mr. Legutko. Господин Легутко има думата. And if you... Now we have to come to the second vice chair. Стигаме до втори заместник председател. Няма да правя грешка отново. Е, питам към групите, коя група какво предлага. Гуа, всъщност мисля, че трябва да го направи. No proposal from... Гуе никого ли не предлага? А, ето. Има blind auf dem linken Auge, das kennen wir schon. Bei mir ist es zufälligerweise genau andersrum. Okay. <laughs> Гледах вляво. Добре, вляво наистина. Марина Албиола, втори заместник председател. Това е жена, много се радвам. Тя е родена в Кастелу, Валенсия, Испания. Участва в мирни движения и движения за солидарност от 2000-та година като млад активист работила е най-вече върху Близкия изток и Латинска Америка. Избрана е 2007 година за член на регионалния парламент на Валенсианската общност. Избрана е след това за евродепутат, била е член на Комисията по човешки права и развитие, както и на други комисии. Избрана е като член на Европейския парламент в листата на Изкера Унида. Herzlichen Dank. Gibt es weitere? Благодаря. Има ли други кандидатури? Няма. Жал Биол е пълноправен член на нашата комисия. Подала е подписана декларация за финансови интереси, т.е. отговаря на критериите за този пост. Няма други кандидатури, за това нека ръкопляскаме.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 изборът на трети заместник-председател. Социалистическата група има предложение. Господин Холт. Uh, uh, Господин Хауит, извинете. Съжалявам, че закъснях. Искам да доминирам заместник председател социалистите. Както знаете, имаме преизбрани. Господин Пашко е един наистина изключителен заместник председател на тази комисия в предишния мандат. Той е бивш министър на отбраната на своята страна Румъния. Занимава се със силност и отбрана. Има познания и е, по външни работи. За нас ще бъде огромно удоволствие да бъде отново заместник председател на тази комисия в новия мандат на Европейския парламент. Благодаря. Има ли други кандидатури? Няма. Господин Пашко отговаря на критериите. Той е член на нашата комисия и е подал подписана декларация за финансови интереси. Има ли други предложения? Няма. В такъв случай можем да гласуваме с ръкопляскане. Кой е за? Е, колега Паско, нем си валан. Господин Пашко, приемате ли тази позиция? Поздравления. Моля, заемете място тук при нас. Стигаме до избор на четвърти заместник председател. Имаме предложение от а, Европа за свобода и пряка демокрация. Благодаря, господин председател. За огромно удоволствие ще кажа Ивета Грикуля. Това е, е колежка от Литва. Тя е, е наш кандидат. Госпожа Грикуля два пъти е била е, местен депутат в своята страна. Също така е била член на Комисията по външни работи и заместник-председател на същата тази комисия. Била е ръководител на делегация в ОСД, е както и в НАТО. Така че ние смятаме, че тя има отлична биография и ще работи отлично в бюрото на нашата комисия. Също така се надяваме това, което се случи в други комисии. Нашата комисия ще спази правото на малките групи да бъдат представени разпределени вътре в бюрото на комисиите. За това и Литва трябва да има свой заместник председател в нашата комисия. Благодаря. Благодаря. че дамата също отговаря на условията, подала е подписана декларация за финансов интерес и е пълноправен член на комисията. Има ли други предложения? Господин Преда. E. Благодаря, господин председател. От името на НП бих искал да предложа кандидатурата на Андрей Пленкович от Харватия. Дългогодишен дипломат, в продължение на 17 години е бил дипломат, е, държавен секретар по европейските въпроси. За втори път е избран в Европейския парламент и бил и също така руководител на смесения комитет Харватия Европейски парламент. Е НП подкрепя кандидатурата на господин Пленкович, който е тук до мен. Благодаря. Има ли други предложения? Няма. Току-що провери, господин Пленкович също отговаря на критериите подал е своята декларация за финансови интереси подписана и е пълноправен член на нашата комисия, така че може да бъде избиран. Сега ще гласуваме тайно. Ако може да раздадете или не електронно ще го направим. Как ще го направим? Добре, електронно, казва председателя. Всички ли носят картите със себе си, електронните, за гласуване? do you have the names printed in on that?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 Няма с имена да го направим. Ще го направим с цветове. Червено е кригуле. Не, зелено е кригуле. Зелено Пленкович. Червено Пленкович. Е, говори си извън микрофон. Госпожа Григоли е номинирана от Европа за свобода и пряка демокрация. А господин Пленкович е номиниран от НП. Yeah. So, is... Григоле зелено, Пленкович червено. Yeah. Um, I do recollect... Помням си, знам, че преди време беше, но нещо сходно се опитахме веднъж да направим преди 5 години с господин Провера. Опитвахме се да разбием системата Дехонт. Аз трябва да ви кажа, че ние нямаме политическа линия за това, но ако, за... ако развалим нещата тук, тогава за всички други гласувания не може да се прави, да се... А поставя кандидатура, а не се спазва системата Дехонт. Ако тук нарушим правилото, то тогава следващия път за председател и за нас ще го направите. Може ли да обясните НП да обясни защо го прави, защо излиза с кандидатура, след като сме се разбрали по системата Бехонт? Трябва да ви кажа, че нищо не знае председателя. По принцип, по дефиниция, председателя не знае нищо, казва господин Брок. Няколко пъти се е случвало това, мисля. И тези няколко дни мисля, че се случва. И ако има две кандидатури, аз не мога да спра, защото това е демокрация. Господин Флекенштайн иска да каже нещо. Е, да, може да има различни споразумения, не зная. Зная само, че по процедура пише, че може да се направи предложение. Ако някой иска да е кандидат, има право да се кандидатира а, искам да кажа само на колегите, че за да се избегнат недоразбирания, социалисти и демократите винаги са в червено. Aber das ist ein Code, nur bei den Sozialisten funktioniert. е, тук ама не говорим само за социалисти, нали така? E so, Let, let's vote. Нека да гласуваме. Моля, гласувайте. too many people. There are 70, 74. ECR has one extra. There are too many votes. We are 71. ECR has too many. Екаре има преклено много. Един в повече глас има Екаре. We stop the vote. Прекратете гласуването. Всяка група да провери дали има точен брой лица и съответно гласове. Доколкото разбирам от ТКР, гласува един в повече. Някой друг? Още двама? И така, чета. НП има 21 гласа. Моля, проверете дали сте 21. Социалистите 18, ЕКР 7, АЛДЕ 7, ГУЕ 5, Зелените 5, Европа за свобода и пряка демокрация 5 и независими 5. Моля ви, координаторите на съответните политически групи да проверят колко хора гласуват от е, съответната група. Every... Готови ли сте? Проверихте ли? Хайде да пробваме втори път. Отново, моля гласувайте. Отново 74. Но ние имаме само 71 члена на тази комисия, а не 74. 73 сега, пак двама в повече гласуват. Който няма... Извадете си картата, ако нямате право да гласувате. Извадете картата от машината, ако нямате право да гласувате. Бележки извън микрофон. Сега един е в повече. Still one. Отново един глас повече. Коя група е това? Всички ли проверихте? Don't forget the members of the bureau. Yeah, but uh, part of it The members of the bureaus are members of their group. Членовете на бюрото са част от uh, групите. А, ето, оправиха са нещата. Сега всичко е точно. Хайде гласуваме. Now the people are leaving. I do not know what's going on there. So, 68. 68. Eh, Трима липсват сега. Not. We close. Добре, прекратяваме гласуването. Mrs. Григуля got... Госпожа Григуля има 11 гласа. Господин Пленкович 46. Мистер Пленкович. Господин Пленкович, готов ли сте да поемете тази длъжност? Да, благодаря ви. Моля, заповядайте на президиума. Confirmation of the calendar of the meetings. Wir haben nun Tagesordnungspunkt Nummer 3. И така, стигаме до трета точка от дневния си ред. Заседанията ни до края на годината, календар на заседанията. Все още имаме два четвъртъка, които, да ви кажа, не ми харесва много, защото залата в четвъртък обикновено е празна. Става дума за два пъти четвъртък сутрин. Но мисля, че в крайна сметка за тая година нещата няма как да ги променим. Ще помоля секретарията обаче е, да преподреди нещата за следващата година, така че да имаме заседания по-рано в седмицата. Не се налага в четвъртък сутрин да са всичките, защото е много по-трудно да работим в избирателните се райони, когато искаме да се приберем там. Затова е по-добре заседанията да са първите дни на седмицата а не в четвъртък сутрин, за да можем да си разпределим добре времето. Секретариатът сте тук цялата седмица в Брюксел, но ние трябва да работим по избирателните си райони, трябва да пътуваме, да се върнем. Разбирам, че секретариатът трябва да мисли и за други неща, но отново го моля да обърне внимание на това. Знам, че за тази година нещата не могат да се променят, ще останат така, но нека да опитаме за до година да се виждаме в началото на седмицата. Съгласни ли сте с календара, така както е изложен? Има ли някой против? Не виждам. Така, значи го одобряваме. Стигаме до четвърта точка от дневния ред. Езиков режим. Като кажеш режим за езици, да ви кажа, понякога може да не те разберат добре. А, та, имайки предвид състава на нашата комисия, нямаме галски, малтийски и фински. Иначе имаме всички останали официални езици на Европейския съюз. Има ли някакви възражения? Ще го обсъдим отново, ако се промени членската маса на нашата комисия. Но мисля, че ако няма възражения по езиковия режим, така както ви го съобщих, значи можем да го одобрим. Благодаря. И така. Сега стигаме до застанията преди лятната вакансия. Най-вероятно ще имаме заседание в Страсбург. Кой ден е това? Най-вероятно в четвъртък. Пак четвъртък. Добре, четвъртък сутрин. Освен това, мисля, че следващото нормално заседание, обикновено заседание, ще бъде през септември. Искам да се обърна към координаторите на политическите групи. Моля, помислете, но мисля, че сряда 9.15 ще се опитаме да имаме разширено застание на бюрото, а, за да можем да решим някои неща. Ще бъде чудесно, ако успеем да свършим това, защото няма как да се отказваме по различни въпроси, като Грузия, Молдова, Украина, преди лятната почивка. Бюджетни въпроси също трябва да обсъдим и е необходимо да има подготовка за докладите. Тези доклади трябва да бъдат разпределени. Ако може координаторите сряда сутрин да се видят, за да се вземе решение и колегите да започнат да работят преди лятната ни вакансия. Благодаря. Приятен ден на всички. Благодаря ви отново. Okay.